Но с това сега окончателно закриваме заседанието. Благодаря ви на всички за това, че дискусиите бяха малко по-оживени от обикновено. В повечето